Diamo inizio alla... Ами, да започнем след обедната, след обедното заседание на нашата комисия. С радост казваме добре дошъл на шведският министр на земеделието Ескил Ерлансон. Добре дошъл, господин Ерлансон, на заседанието на Комисията по земеделие на Европейския парламент. А, вие ще ни кажете за приоритетите на шведското председателство. След това ще има разисквания. И след това господин министърът ще има възможност да отговори на въпроси ще се опитаме да приключиме тази процедура за около час. Давам ви думата, господин министр. Благодаря, господин председател. Радвам се да присъствам на заседанието на вашата комисия и да представя приоритетите на шведското председателство в областта на земеделието и развитието на селските райони. Особено интересно е да бъда тук, тъй като вие сте наскоро избрани и би било а, интересно да чуя какво имате да ми кажете като ротационен председател. Знам какво а, значи да започваш нов парламентарен мандат. Надявам се, че обмена на мисли днес ще бъде полезен и за двете страни. Шведското председателство има три главни приоритета в моята област – те се основават на принципът за използването на природните ресурси, без да се злоупотребява с тях. Говорим за дългосрочно устойчиво развитие на риболова, храните, климата а, и също така а, добре уредено животновътство и здравни, здрави животни. В а, началото бих искал да се спра на въпросите за продоволствието, климата и глобалните предизвикателства. Опазването на продоволствените източници е голям проблем, особено като се има предвид, че до 2005 година ще бъдем 9 милиарда. ФАО, Организацията на ООН за прехрана и земеделие, заедно с други органи ще играе голяма роля в постигане на целта храна за всички. Тази есен висшият орган на ФАО, така наречената конференция, ще заседава по въпроса на световните продоволствени проблеми. Председателството ще говори от името на Европейския съюз на тази среща – и ние ще се опитаме да подпомогнем работата на ФАО, за да може всички навсякъде по света да имат достатъчно храна сега и в бъдеще. Друг важен проблем, разбира се, е климата. Селкото стопанство е ключов фактор в борбата срещу измененията в климата. Но ние също трябва да се приспособим към настъпващите промени. Промените в водния баланс, нови болести на животните и растенията. Земеделието е част от проблема, но също така тя предлага и решения. Особено като се има предвид нуждата от устойчива енергетика. На първата среща на съвета по земеделието и риболова през юли имахме една плодотворна дискусия за това как земеделието трябва да се приспособи към измененията в климата. Тази дискусия ще продължи а, с още по-голяма сила на срещата в Вакшо на министрите на земеделието. Срещата също ще обсъди начините за намаляване на емисиите на парникови газове от европейското земеделие. Надявам се, че председателя на вашата комисия Пауло де Кастро ще може да бъде, да присъства в Акшо и ще участва в нашите дискусии. Колкото до климата, ще организираме и две други конференции по време на шведското председателство. Една на темата на храна, която опазва климата. Тоест, какво могат производителите и потребителите да направят, за да намалят въздействието, отрицателното въздействие на земеделието върху климата? А също така ще, има конференция, ще проведе конференция на темата как селско-стопанските райони в Европа могат да се приспособят към новите климатични условия. Тази среща ще обсъди развитието на устойчива биоенергетика. По време на френското председателство започна обсъждането на бъдещето на ОСП. Това, този дебат продължи по време на чешкото председателство и през октомври ще продължим да обсъждаме бъдещето на, на общата селско политика. Разбира се, това ще бъде свързано с неформалните дискусии, които ще се проведат в Вакшо. Преговорите в рамките на СТО също имат голямо значение за бъдещето и председателството предава голямо значение на тези преговори и се надяваме, че бързо ще приключат преговорите от кръга Доха. Въпросът е как да създадем добра система на регулиране без големи административни тежести. Преди всичко се нуждаем от опростяване. Лесно е да се говори за опростяване, но не е лесно да се направи на практика. Искам да подчертая значението, ролята на селско-стопанските производители и други бизнес субекти. Изходната ни точка трябва да бъде как можем да вземем конкретни, да направим конкретни крачки към по натачно намаляване на административните тежести. Как може бизнес средата, в която економическите субекти действат, да се промени така, че правилата да бъдат по-прости за всички. Възнамеряваме да продължим да работим в тази насока и да обсъдим възможностите на заседанието на съвета през ноември. Комисията ще представи своите предложения, които ще се обхванат 39 конкретни предложения, които ще бъдат прияти на заседанието на съвета през май. Надяваме се, че ще продължим нашето плодотворно сътрудничество в тази област. Надяваме се също така, че няма да се отклоним в обсъждането на а, сложни проблеми, като примерно кривите краставици. Много важен проблем, е, разбира се, економическата и финансова криза, която засяга всички части на а, света и нашата политика. Особено важно е а, да намерим решение на тази проблем, като се има продвид положението на пазара за мляко и млечни продукти. Техните цени напоследък се намалиха особено бързо и по искане на, на, Европейския, на съвета комисията представи анализ а, в края на юли ще имаме възможност да обсъдиме този доклад и за това изтеглихме напред заседанието на съвета на тази тема през септември. Както казах, през юли комисията предложи, направи предложение за удължаване на периода, в който ще действат интервенционните мерки по отношение на млякото и млечните продукти. Значи заседанието по този въпрос, както казах, ще се стои по-рано, следващият е, понеделник. Комисията представи предложението си за удължаване на периодите на интервенционната а, е, а, е, намеса. Важен въпрос, а, но ние зависим на вас, зависим от вашето решение по този въпрос и искаме да чуем вашето мнение колкото може по-бързо. God samhällsförvaltning och handel. Възнамеряваме да предприемем мерки за укрепване на флект, плана за действие по а, изпълняване на законодателството в областта на горското стопанство, и тяхното управление и търговията с дървесина и продукти от дърво. Става дума за много важни предложения, които се засягат редица стопански субекти. И е, разглеждането на предложенията в съвета от не повече време, отколкото се очакваше. Надяваме се да постигнем е, политическо решение по този въпрос към края на есента. Третия приоритет, който споменах, е, това е за здрави животни и добро животновътство. Добро животновътство, доброто животновътство, уреденото животновътство има ключово значение както за здравето на животните, така и за здравето на хората и за производството на храни. През октомври ще се проведе конференция, посветена на тази тема и се надявам, че представителите на Европейският парламент ще вземат активно участие в нея. Ще организираме също така а, и обсъждане на този въпрос а, по време на обедните паузи в заседанията на съвета. Има редица предложения във връзка с хуманното отношение към животните. Едно от тези предложения предлага преразглеждане на законодателството за защитата на животните, които се използват за научни цели – ще работим в тясно сътрудничество с парламента, за да видим дали може да се постигне обща позиция в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. Разбира се, би било желателно да довършим работата по законодателните текстове до края на есента. Възнамеряваме да работим по съобщението на комисията относно план за действие за защита на животните и хуманното отношение към тях. Ние а, сме твърдо решени също така а, да работим по съобщението на комисията за политиката на Европейския съюз по отношение на здравето на животните. Ще продължим да работим по законодателните предложения а, и, и тяхното продължаване през 2010 година. методите в животновътството трябва да бъдат приспособени към новите условия и към новите изисквания за здравето на животните, пък и на хората. Трябва да се опрости законодателството в тази област, за да може то по-лесно да се изпълнява и да не натоварва прекалено онези, които трябва да го спазват. Говорих за здравето на животните, но искам сега да кажа няколко думи за безопасността на хранителните продукти. Нещо особено важно за потребителя. Като се имат предвид особено административните тежести, които понасят производителите на храни. Целта е да се постигне колкото може по-широк консенсус в съвета по тези въпроси. По отношение на новите храни ще продължим а, а, работата започнала по, при, по време на чешкото председателство. Председателството също намерява да а, а, се вземат решения във връзка с пакета от хигиенни изисквания. В заключение, надяваме се да може да се прилага безпроблемно Лисабонският договор, ако той влезе в сила през есента. Той ще доведе до големи промени, не на последно място в селско-стопанската политика. Членовете на комисията по земеделието ще играят голяма роля в процеса на съвместно взимане на решения. Това е което ние възнамеряваме да направим по време на нашето председателство. С радост ще отговоря на въпроси и ще чу и слушам посланията, които бихте искали да ми отправите. Благодаря. Много ви благодаря за това представене. Наистина видяхме една добра картина на това, което ще свърши шведското председателство. Сега по отношение на процедурата за съвместно взимане на решения, ние всъщност трябва да осъзнаем а, колко голяма отговорност носи нашата комисия. И заедно с съвета ние ще провеждаме дискусии следващата седмица. Няколко души искат да вземат думата, веднага ви я давам. Благодаря, господин а, а, председател. Радвам се, че Швеция поема председателството, традиционното председателство на съвета с голям интерес и слушах вашето изказване. Искам а, да се спра на някои точки, които а, а, повдигнахте, особено на въпроса за сигурността и качеството на храните. Сега, когато Швеция е ротационен председател на съвета, имате ли намерение, намерение да поемете инициатива, за да може хранителните продукти да бъдат идентифицирани по абсолютно строг, стриктен начин. Да може потребителя да знае какво купува. Защото по отношение на хранителните продукти, вие говорихте за достъпа до храни, че всички хора по света трябва да имат достатъчно храна. Това е несъмнено така. Особено се отнася до страните от третия свят. Но знаем, че примерно в Южна Африка, Юж, Африка южна от Сахара, проблемите са особено остри. В миналото, в миналото а, знаехме как, от как, на какво се дължаха проблемите. Сега а, проблемите а, там се дължат а, на диктатурите в а, много от тези страни. Вие говорихте също така за преговорите в рамките на СТО, за завършване на а, разговорите от кръга Доха. И е, бих искал а, да кажа, че това не трябва да става за сметка на европейското земеделие. Като това беше повторено многократно през последните няколко думи. Трябва да има единни норми в световната търговия с земеделски произведения. Каквито норми имаме ние, такива норми трябва да спазват и онези, от които ние внасяме храни. Вие говорихте за животновътство, говорихте за здравето на животните, за качеството на, животновътството. Трябва да се настоява на качество и спазване на всички хигиени и други фитосанитарни норми в страните, от които внасяме Бразилия, Тайланд и така нататък. Само по този начин може да гарантираме конкурентоспособността на е, селскостопанските производители в Европа. Ако по време на шведското председателство бъде постигнато споразумение, би било чудесно. Разбира се, не трябва да се занимаваме с проблема с кривината на краставиците. Този въпрос като че ли вече е решен. Но въпросът с цените на млякото трябва да ни занимава, защото тези цени се намалиха драстично. Говоря за това, което предлага комисията. защото а, изглежда, че ще има, няма да има меко кацане, а направо, а направо а, а, катастрофа. А ние а, сме свидетели, ние сме свидетели на именно такова кацане. Господин Капуля Сантус. Бих искал и аз да ви кажа добре дошъл, господин председател. Пожелавам ви всички успехи по време на вашето председателство. Наистина съм сигурен, че то ще бъде увенчано с успех, защото при предходното председателство оцених възможността на Европейския съюз за контрол върху политиките, особено в сферата на земеделието. А, ние имаме както краткосрочни, така и дългосрочни предизвикателства. По отношение на краткосрочните, ние сме наясно с проблемите, пред които сме изправени. В момента имаме много сериозна а, криза в сектора на млякото и млечните продукти в Европа. И въпросът, който всъщност наистина бих искал да ви задам, какви инициативи смятате да предприемете, за да подпомогнете ускоряването на споразумението с комисията, защото до този момент мерките, които са предприяти, остават много още какво да се работи. А днес комисията единодушно прие удължаването на интервенционния период и засирането, не само за маслото. Не смятам, че това ще реши всички проблеми на сектора, но едно политическо съобщение, един политически сигнал за ангажираност, за желание да се реши този проблем. Бих искала да чуя повече за намеренията на председателството по тези проблеми. По отношение на дългосрочните предизвикателства, ние започнахме дискусии за бъдещето на ОСП. Бих искал да се върна към едно от първите изречения, които казахте по отношение на социалното общуване, на социалната комуникация. Вие казахте, че Швеция е за намаляване на помощите за селските стопани. И а, сега наистина бих искал отново да поговорим за финансовото бъдеще, но Знаем колко е намален бюджета на ОСП и а, знаем как ще бъдат разпределени помощите между държавите членки, определени селски стопанти от държавите членки. Но тъй като ние се намираме в една наистина сериозна криза, ние не получаваме политическо съобщение, така че ще бъда благодарен, ако успеете да успокоите на някои от нашите опасения. Иначе отново ви пожелавам успех. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Аз също искам да ви приветствам с добре дошъл, господин министр, и ви желая много успех в работата в тази сфера, свързана с земеделието. Е, пожелавам ви успехи в е, поддържането на нивото на устойчивост в е, сферата на рибното стопанство, тъй като там се работи много и сега се приближава нова резолюция. Но ще поговоря по две сфери. На първо място, се радвам, че говорите за упростяване на регулацията, това, което ние наричаме административна тежест, бюрокрация. Вече наблюдавам това от доста време, как всеки ни казва, че да, ние ще се преборим с бюрокрацията, с административната тежест по отношение на земеделието. И всеки път ние даваме предложения за решаване на проблем. И всеки път, когато направим това, ние всъщност създаваме повече бюрокрация, повече административна тежест. Моят въпрос е всъщност как ще се справите вие с този проблем, след като всички се провалиха в миналото. Това е много важно за селските стопани, на които вече има е омръзнало да се да се съобразяват с изискванията на хора, които може би току-що са излезли от университета и им дават съвети за това как да произвеждат и да предлагат своите продукти на пазара. Тук смятам, че имаме две сфери на отговорност тук в Брюксел и нивата на административна тежест на бюрокрация, които сме създали. И тук бих започнал аз с това как да се приборим именно с този проблем – и на второ място, прилагането на регулацията, която приемаме тук. Защото всъщност тези мерки не се прилагат по един и същи начин във всичките 27 държави членки. И виждаме големи различия в отделните държави. Как ще се справите и с този проблем? Така че наистина ви пожелавам успех и ще се радвам да видя как, как ще постигнете своите цели. Другият въпрос е кризата в сектора на мляко и млечни продукти. Надявам се да проведем дебати през следващите седмици в Страсбург и се надявам този проблем да бъде разгледан и по време на срещата на съвета. Но бъдещето на млечния сектор е от жизненно важно значение за съществуването на сектора, тъй като селските стопани разчитат на този сектор. Той дава гръбнака на цялата индустрия много от селските стопани от мястото, от което аз идвам, си мислят да напуснат сектора. И те няма да се върнат, няма да започнат, да започнат отново да се занимават с това. А това означава, че ще загуби много опит, много опитни хора в сектора на млякото и млечните продукти. Да, знаем какво ще направим след 2014 година. Ще бъде отменен режима на млечните квоти. А как ще се справим с тази ситуация? Как ще се преборим с тези проблеми, когато бъдат премахнати квотите за млякото? И дали, искам да ви попитам дали вие сте за увеличаване на млечните квоти до 2014 година, за да осъществим това меко приземяване, за което всички говорят и говориха по време на оценката на състоянието на ОСП. Дали наистина ще успеем да постигнем това меко приземяване, защото до сега а, то никак не изглежда меко. Задавам този въпрос, но никой не може да отговори на него. Дали имате някаква идея какво ще кажем на селските стопани? Или може би трябва да се върнем няколко стъпки назад по време на срещата на съвет. Може би ситуацията с млечния сектор трябва да се преразгледа отново. Да видим как се развиват пазарите в световен мащаб и как това ще се отрази на млечния сектор. Благодаря ви за вниманието. Господин Мартин Ослинг. Благодаря, господин председател. Пожелавам ви успехи, защото пред себе си имате големи предизвикателства. Знаем, че кризата в селското стопанство има доста общ характер. Това е една економическа криза, но тя се задълбочи особено много в областта на селското стопанство. Мнозина от нас изпитват много сериозна отговорност. Трябва да кажа, че отговорът от цена на комисията до момента съвсем не е удовлетворителен. И така, какви са предложенията, които ще се разгледат на съвета едната седмица? Знам, а, а, има такова виждане да се поизчака, да се види какво ще стане, да поотмине кризата. Да, може би нещата ще се стабилизират до някъде, но не до ниво, което да гарантира на европейският земеделец едно достойно а, заплащане, достоен поминък. Смятате ли, а, е, че възстановяването на средства ще бъде изход от кризата? Защото верно, а, има такива нагласи, които в миналото привлякаха доста критика. А, каза се, че това няма да ни помогне а, по отношение на кризата и ще е в ущърпа на а, държавите, които са в по-неблагоприятно състояние. И така искам да видя какво е вашето мнение. Друг интересен а, въпрос. А, е трансгенетичните организми. Има ли политика по този въпрос за генетично модифицираните организми? ще разгледате ли този въпрос? а, аспектите, касаещи трансгенетичните замърсявания при а, вноса за да се изключи тяхното присъствие в храните, които внасяме. А, ще засегнете ли този въпрос? Също интересуваме въпросът за опазването на почвите. Директивата за опазване на почвите е доста спорна. Много са еколозите, които проявяват жив интерес към темата. Ще поставите ли този въпрос? А, за продоволствието и осигуряването на продоволствие за всички. Това е изключително важна тема. Ще става по-важна и за напред. Всеки а, а, съвет а, има големи амбиции, но какво се, е, са планове, какви са плановете за следващия път? Ще се насърчава ли а, развитието на селското стопанство а, на място, така че да не се налага да помагаме за изхранването на тези а, бедни страни? Благодаря, Мартин. Господин Ягъл. Аз ще го взема от френски, защото ще ни се скарат. Благодаря, господин председател, господин а, а, министр. Радвам се, че а, а сте тук. Вие ни а, а, обяснихте какви са вашите приоритети но смятам, че в, на световно ниво трябва да се каже как да подкрепяме населението на развиващите се страни. От една страна, от друга страна, казваме на нашите селски стопани, че те също носят отговорност в това отношение. Зависи какво искаме да постигнем. Как можем да помагаме на земеделците, които произвеждат качествени е, продукти, но също така трябва да получават е, е, разумни цени. Какво предвиждате в това отношение? Разбира се, селско-стопанските производители трябва да произвеждат качествени храни, но те трябва да получават достойни цени за своята продукция. Ние гласувахме едно становище, с изисквания, включително и изисквания към бюджета. И очевидно а, а, имаме отговорност в това отношение. Казвам го, защото господин Дабула Сантос повдигна този въпрос. Мислите ли, че ще може да се преборите заедно с нас, с бюджета, а, който искаме да получим? настоявам а, а, за сътрудничество в, тази, в това отношение между вас и нас. Същото се отнася и до директивата за защита на животните. Радвам се, че шведското председателство е готово да приключи това, тази тема, работата по тази тема през тази есен. имаме намерение по време на а, шведското председателство наистина да работим за постигане на това. Грация. Ора Николеско. Ана парола. Господин Николеско, благодаря, господин председател. С голям интерес следа тази дискусия, с голям интерес проследих вашето изложение. Присъединявам се към мнението на моите колеги. Присъединявам се към техните пожелания за успех. В първата част на нашето заседание министърът на земеделието на Чешката република говори за усилията по време на чешкото председателство във връзка с прекратяването на преките помощи след 2013 година. Знам вашият, вашето мнение по отношение на намаляване на обема на субсидиите и бих искала, искал да знам как смята светското председателство да реши този проблем. Имате ли намерение да започнете разговори с страните членки по този въпрос? Второ, комисарят се представи, който се представи пред комисията по бюджета, предложи някои кредити да бъдат е, използвани е, е, за да се използват средствата от плана за економическо възстановяване. Става дума за сума, която е възлиза на повече от 4 милиарда. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря. Господин председател, бих искал и аз да ви благодаря за това, че дойдохте тук днес и ни представихте програмата на шведското председателство. От няколко колеги чухме, е, всъщност имаше една, едно доста шумно искане един въпрос, касаещ разпределението на помощите. Но в една северна държава, като Швеция, трябва да се гледа и по друг начин на селскостопанските продукти, на продуктите от земеделието. Трябва да се вземе предвид фактът, че пазарът е в затруднено положение в настоящия момент. Не трябва да забравяме, че цената на маслиненото масло спадна с 50%. Така че бих искал да, по, да помоля председателството да промени фокуса си и да не само и да разглежда не само разпределението по отношение на млечните продукти, но да вземе предвид и други селскостопански продукти. Трябва да се разглежда факта, че конкурентоспособността в Европейския съюз се основава на диференциацията нашата цел е да предлагаме на потребителите по-висококачествени продукти. Тоест, важно е какво има на етикетите, самото етикетиране, което помага на потребителите да получават по-качествена информация. По този начин те могат да правят по-добър избор. Избор, който се основава върху качеството на предлагания продукт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Също искам да приветствам шведското председателство. Като депутат от Ирландия се надявам също така да внимавате как ще развие а, и а, процеса с гласуването по Лисабонския договор и съответно ратификацията на този договор. Вие говорихте за няколко важни теми. Говорихте за продоволствие за всички. Това означава запазване на производството на храни в Европа и надявам се в семейните е, ферми. Говорихте за цените на млечните продукти, като от другите преди мен трябва да кажа, че а, се е, радвам, че се е, предвижиха нещата по-рано в септември, защото вчера заседанието с комисаря, разбира се, говорихме а, за проблемите в млечния млечният отрасъл. Всички подчертаха колко е необходимо да се действа незабавно смятам, че е необходимо да се гледат и краткосрочните мерки, защото точно в момента са застрашени от фалита много от млекодобивните ферми. Някои от тях просто няма да оживеят. Така че тук имаме две ситуации. От една страна краткосрочна ситуация, но с нами трябва да отбележа и други, казаха преди мен, трябва да не забравяме дългосрочния план. Знаем, нужно е да преразгледаме цялата система система. Още веднъж да погледнем пазара, да видим какво трябва да направим, така че в среден и дългосрочен план подобен род явления да не се проявяват. Е, знам, някои от тези явления не са в нашия контрол, но все пак нещата не действат както трябва. Вие също така говорите за приключване на преговорите на, от кръга Доха. Искам да се присъединя към един от а, двамата или двама от преждеговорившите, които казаха, че се надяват, каквото и да е решението там, то да не е в ущърп на европейското земеделие и животновътство. Сега, друга област, която а, ме притеснява мен лично е а, а, транспорта на животните, защото разбира се, като живея на един а, остров, който се намира зад един друг остров, а, това, този въпрос а, с транспорта на животните е изключително важен за нас. Дори транспорта се извършва във Франция. А, в изказването си вие казвате, че ще упростявате а, правилата и ще направите тези правила по-лесни, за да могат по-лесно да се спазват. И интересуваме какво имате точно предвид. И накрая още две неща, по които искам накратко да се изкажа колегите говориха за опростяване. Тази дума вече става мръсна. Не ви обвинявам вас, но искам да знам този път какво ще направите по по-различен начин. Знам, че и много от моите колеги искат да попитат също дали има напредък по отношение на директивата за опазване на почвите. Благодаря. Благодаря ви. Господин Калиновски. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към добрите пожелания към вас лично и към шведското председателство, което поема председателството на Съюза в много трудни времена. А, и сега да погледнем някои от неотложните проблеми на пазара. Много време вече се отделя е, за проблемите в млекопроизводството и производството на млечни продукти. То е в затруднено положение. Искам да ви попитам и за друго, което също е от изключително значение за селското стопанство, а именно производство на зърнени храни. Днес 50-60% по-малко са, по-низки са цените в сравнение с миналото целогодишните. Такива цени са достигани преди 15 години, а днес разходите по производство са неимоверно по-високи. Какво ще стане в този сектор? Това е проблем, който очевидно засяга цяла Европа. Проблемът в Полша изисква неотложни действия като се прилагат всички налични инструменти за стабилизиране на този пазар. Цените на зърнените храни са толкова ниски, че неизменно ще доведат до нова криза този път в пазара на зърнените култури. Е, определено поне това е валидно за Полша. Според вас как стоят нещата и какво може да се направи? Морви. Благодаря. Искам да насоча вниманието ви към а, драматичната и а, трагична ситуация на а, земеделските производители в новите държави членки, а, особено семейните а, ферми и а, в частност в моята страна Унгария Земеделски производители в тези нови държави членки е, изпитват е, трагични последици, несъизмерими последици е, от финансовата економическа криза. Те имат нужда от е, неотложни и действени мерки, които да ги предпазят от пълно обедняване, да не ги принудят да се откажат от е, селското стопанство като поминък и да продадат земята. Какво е положението? Очевидно има от, по исторически причини редица а, неблагоприятни а, по, положения, с които ние влязахме в Европейския съюз. Но а, днес а, тези земеделски производители получават една малка част от субсидиите, които се дават на земеделските производители от а, другите държави членки и се предполага те успешно да се конкурират с тях. Аз разбира се, не казвам, че а, нашите а, земеделски производители и изобщо дребните производители трябва да са врагове с а, другите производители. А, по-скоро трябва да погледнем големите търговски вериги и супермаркети, които натискат надолу цените. От друга страна, земеделците са принудени да купуват скъпа механизация, за да бъдат конкурентоспособни, да ползват големи кредити от банките. Те са затънали към момента до гуша в а, дългове. В момента а, и а, времето не е на тяхна страна. Тоест, драмата наистина е сериозна. Хиляди а, земеделски стопани още тази есен ще обявят несъстоятелност какво ще стане, ако трябва да продадат тази земеделска земя. Те ще се изселят. Това са хиляди и хиляди семейства, които ще напуснат селските райони, ще трябва да се преместят в градските. И така, господин министър, насред Европа ще се появят ситуации типични за бедните страни от третия свят ще има хора, които ще бъдат принудени да променят своя поминък, своя начин на живот, да а, изтръгнат а, корените си и да отидат а, да живеят на другаде без никаква а, подкрепа и ориентация. Това е много лошо. Разбира се, не може да се каже, че няма никаква надежда, но ситуацията е такава, че не може да се казва до 2013 не може да преразглеждаме субсидиите. Какво според вас трябва да кажем на земеделските производители в Унгария и може би в други държави членки, наскоро присъединили се? Просто се чуля какво мислят моите колеги по този въпрос, но в моята страна ситуация ситуацията наистина е трагична. Втори въпрос. Като адвокат, застъпник за човешките права, много ме притесняват всички тези приказки в ООН и в редица други организации, когато се говори за суверенитет по отношение на продоволствието. Става въпрос за оскомно право, правото на храна. По отношение на това право трябва да се подчертая, според мен, че трябва да се набляга на страна, която, е- на, на храна, която да е добра, да е питателна и здравословна. По отношение на правото за, на храна, също така трябва да не се пренебрегва правото на земеделеца на местна основа, на местните земеделски общности да решават какво да отглеждат, колко и по какъв начин. Това трябва да се разглежда като изкон човешко право. Разбира се, в ООН има специален докладчик по правото на храна. Аз предлагам да започнем и ние да работим заедно по този въпрос, да обединим усилията си. На трето място бих искала да посоча, въвеждането на ново понятие социално кръстосано с спазване като допълнение към екологичните изисквания за кръстосано спазване. Трябва да въведем и това понятие. Тези е, земеделски производители, които е, създават работни места, поддържат ги, трябва да имат право на допълнителна субсидия за това, че поемат дял от тежестта на усилията за преодоляване на финансовата и економическа криза, поемат тази, органи... тази отговорност по отношение на общественото благо и в замяна на това да получават част от обществените средства. Благодаря. Гарсия Менес. Благодаря, господин председател. Трябваше да се присъединя към колегите си още по-рано, за да ви пожелая всичко добро за вашето председателство. Защото това председателство, освен всичко, ще носи отговорността да се решат и тревожните положения в селското стопанство. Разбира се, трябва да се присъединя към моите колеги в техните благопожелания. Разбира се, говорим с комисията за проблемите. Днес има нещо, което буди особено безпокойство, а именно кризата в млечния сектор. Ще повторя това наше искане. Искаме все повече общностни мерки за преодоляване на тази криза, защото това е европейска криза. Тя се проявява по своеобразни начини във всяка от държавите членки, но като Европейска общност, ние имаме нужда от общностни мерки. Сегашните мерки не ни помагат да се преборим с кризата. И интересно ми е дали ще направите някакво предложение в тази посока като председателство. Освен това, какво мисли председателството по отношение на възможността да се реши огромното разминаване в цените а, между а, търговците на едро и потребителската цена, която оплаща потребителя консуматор. Това е нещо, което трябва да се а, анализира задълбочено и да се въведат необходимите допълнителни мерки. Също така, се питам дали си давате сметка, че в Европейския съюз има най-различни категории а, земеделско а, и животновъдно а, стопанство. А, какви са в този момент а, възгледите а, по отношение на това да помогнем на тези толкова разнородни райони да получат някаква а, помощ. Благодаря. Благодаря, господин председател. Освен, че се присъединявам към думите на господин Никълсън по отношение на дерегулацията и регулацията, искам да кажа нещо за опазването на здравето на животните, промяната на климата и е, генетично модифицираните организми. За климата. Да не забравяме къде се намираме. Да не оставяме а, истината, да погледнем реално какво сочи науката и да не се отнасяме а, от а, различните ветрове, които подухват. Аз съм на 60 е, години. в вече и съм а, прекарвал толкова дълго време в а, а, Англия и сега изведнъж ми казват, а, че е имало глобално затопляне. След това трябвало да запрестана да, се, да практикувам а, лов. Освен това имало а, а, големи проблеми с въглеродният двуокис. Трябвало да а, се съкратят емисиите на половината. И, и на половина тогава ще се реши а, до някъде въпроса. Това всичкото с парите на дънакоплаците. Призовавам ви, преди да а, развеете байряка и да тръгнете по най, а, в най-различни посоки, да погледнете реалността през 67-68 имахме сериозни а, затруднения с а, заболяванията по животните. И тогава какво стана? Казаха ни, стреляйте, а, убивайте ги и ги заравяйте. После пак имаше такъв а, подобен случай, тогава вече ръководеше Европейския съюз тази политика ни казаха стреляйте ги и ги горете. Нека да видим къде е имало добро решение на въпроса и да приложим такава практика. Сега за биогоривата. 60-70 земеделски производители от моя регион възприеха а, такава една политика, а, но а, произ сведената енергия, а използвайки а, агропроизводство за биоенергия, просто не а, оправдава изчисленията. Накрая за генетично модифицираните организми в Европейския съюз. Напоследък тези изисквания затрудниха използването на пестицидите. Освен това, ни е трудно да изхранваме бедния свят. Дайте като правим нещо да не си противоречим. Благодаря, господин председател. Госпожа Хокин. Øh, Благодаря, господин председател. Позволете ми на мой ред а, да а, пожелая успех на шведското председателство. А, очевидно, имаме различни възгледи по отношение на решението, нежаването на проблемите на земеделието. Някои като че ли не могат да измислят нищо друго, освен да предлагат все нови и нови субсидии за решаване на кризата. Надявам се, че ще разберете това. А именно, Европейският съюз се опитва, заплашва най-малкото да реши някои проблеми, като ренационализира земеделието. Разбира се, съществува проблемът да се повиши нивото на новите страни членки до нивото на старите. Това не може да стане от днес за утре. Не може да стане и с селско-стопански субсидии. Ние зелените бихме били против подобна политика. Надявам се, че съветът ще се противопостави на този а, съблазън. Реднационализирането чрез субсидиране е съблазън, на което трябва да противостоим. Не може да национализираме цялата обща селско-стопанска политика. По-скоро трябва да, да продължим с една разумна обща селско-стопанска политика. Бихте ли ми казали какво мислите по този въпрос? az Ukrajnával folyó szabadkereskedelmi tárgyalásokra irányítani a figyelmét. Ukrajna a világ egyik... Бих е, искал да привлека вашето внимание към ставащото в Украина. Тази страна има е, много голям земеделски потенциал. Има земеделски производители в Европейския съюз и техния брой се увеличава и те а, работят съвместно с а, украински партньори. Трябва да ви кажа, че търговията с Украина наистина ще обърка и изкриви европейския пазар, защото тамошната нормативна регулация е много по-различна от начина по който ние уреждаме нормативно нещата, примерно по отношение на зелените храни. А, има някои разходи, които са много ниски там за производството, защото имат система за двойно ценообразуване по отношение на енергията плюс е, разходите за енергоносители са много по-низки, отколкото разходите, които се плаща при износ на тази енергия. По отношение на животновътството също. Там няма а, разпоредби, които да гарантират опазване на здравето на животните или пък опазване на околната сред а, Унгария и други държави членки са съседни на Унгария, на Украина. И така, ако имаме а, търговско споразумение с Украина, не би ли следвало да извършваме мониторинг по отношение е, на здравето на животните. Защото ако в Украина няма съответните нормативни изисквания, това ще доведе до реални проблеми. И за нас, и за други държави, които работят с Украина. За нас обаче въпросът е, че и себестоеността там е много по-ниска, така че никак не е добра идеята да се засилва а, сътрудничество с тях. Благодаря. Парламент Европейски приел опиния в справие безплатной дистрибуции живности для... Тази година Европейския парламент прие становище за свободното разпространение и разпределение на храна към най-бедните граждани на Европа, на Европейския съюз. 43 милиона души живеят под прага на бедността. Очакваше се това да даде сигнал на съвета, да се започне работа върху изменението на съществуващите закони. Но чешкото председателство не е започна тази работа. Дали шведското председателство възнамерява да направи това? Това е моят въпрос към вас, особено в времена, в които имаме свръхпроизводство и толкова много хора на континента в същото време живеят под прага на бедността. И друг въпрос. Как съчетаваме отвореността на пазара като това отваряне договорено с СТО? Как комбинираме това с поддържането на конкурентноспособността на селските стопани в Европа? Дали ще даваме повече помощи на земеделските стопани? Защото иначе фермерите наистина ще фалират. И иначе ще се наложи комасация на стопанствата. Ще трябва да ги консолидираме и да ги правим по-големи. Какъв земеделски модел ще трябва да прилагаме, за да поддържаме, за да прилагаме европейските принципи в земеделието, с които сме толкова горди? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Herr Ratspräsident, auch ich möchte Ihnen alles Gute in Ihrem äh, Amt wünschen. Ich habe Ihr Господин председател на съвета, пожелавам ви всичко добро във вашата работа. Изслушах си интерес това, което казахте и съм съгласен с много неща, но имам три малки въпроса в коментара. На първо място, много съм а, доволен, че се опитвате да намалите а, администрацията, тъй като това е изключително важно за Европейския съюз и за начина по който гражданите гледат на него. Особено се притеснявам Вие споменахте един по-стар случай. Смятате ли, че опазването на почвите ще може да бъде част от националните отговорности, защото според мен това би довело до допълнителна административна тежест за земеделските стопани. На второ място, Доволен съм, че разглеждате земеделието от гледна точка на промените в климата. И това е положителна гледна точка, защото понякога се ядосвам, когато а, хората смятат, че земеделието носи само негативно въздействие. Каква смятате ще бъде ролята на възобновяемите източници на енергия? Дали земеделските стопани ще инвестират в възобновяеми форми на енергия? и ще произвеждат устойчиви култури. И на трето място проведохме дълга дискусия за кризата в отрасъла на мляко и млечни продукти. И тази сутрин последното, което случихме, е, чухме, извинете, беше преглед на състоянието на сектора на месо и местни продукти в Европейския съюз. Там също има определен вид криза, особено по отношение на доходността. Говорихме за животновътството и за здравето на животните. Чух, че вие споменавате това във вашия дневен ред. Как ще гарантирате, че стандартите за животновътството няма да се превърнат в негативен фактор за цените, защото ние всъщност действаме на световния пазар – и имаме международни многостранни стандарти, които се прилагат на световния пазар. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министр. Благодарни сме, че работите с СТО, Радвам се, че споменахте това и се надяваме преговорите да могат да приключат преговорите с СТО. Но сега ще говоря отново за производителите на банани в общността. Това наистина ни интересува и все още в организацията има бананова война. Наистина бих искал да разбера какви са вашите критерии за тази бананова война и какво смята шведското председателство по този въпрос? Аз съм наясно с големите предизвикателства, пред които сме изправени по отношение на сектора на земеделието като цяло. Казах това и на госпожа комисарката вчера. Едно от предизвикателствата е, че трябва да гарантираме бъдещето на производителите на банани в общността. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И сега, след като бяха зададени толкова много въпроси, сега ще имате възможност да им отговорите. Всички пожелаха успех на вашето председателство. Имате думата за отговор. Jag uppskattar verkligen de frågeställningar och uppmaningar på olika sätt som eh, jag har fått ifrån er. Благодаря. Благодаря за въпросите, благодаря за забележките. Ще направя всичко, което е по силите ми, да отговоря на въпросите и да взема отношение по повечето от тях. На някои от въпросите е, може да се отговори накратко, за други е необходимо е, доста време. Времето не ни чака, вече сме доста изостанали. И минавам веднага към отговорите на въпросите. За мен най-важното е потребителят да не бъде мамен по отношение на происходът на онова, което купува. Мисля, че трябва да напомним, че дори днес има изисквания по отношение на оказанието за происхода на хранителните продукти. За пресните плодове, например, това е така. Отнася се също и до редица зеленчуци. Има много хранителни продукти обаче, които се произвеждат от хранителната промишленост, от суровини, които, идват от, които имат различен происход. Това прави въпроса особено сложен. Тук бяха изказани различни мнения по този въпрос. Необходимо е да продължим дискусията по този въпрос, ако искаме да вървим напред. Освен това съществува и конкретният въпрос за етикетирането на хранителните продукти. А, това се отнася примерно за сирената. Струва ми се, че е необходимо ново законодателство в тази област. Нека напомня, че етикетирането е полезно и в много случаи може да помогне за намаляване на административната, административното бреме, но трябва да се опитаме да осведомяваме потребителя колкото може по-пълно и точно за съдържанието на хранителните продукти. Как да направим така, че всички хора на Земята да имат достатъчно храна. Това е нещо, към което ФАО привлече нашето внимание. Трябва да инвестираме в селското стопанство, за да може да произвеждаме повече храна, която да достигне до всички хора по света. Тази дискусия се води не от вчера. Може би е правилно да я продължим Много страни вече променят начина по който предоставят помощ, за да отговорят на изискванията на ООН в това отношение. Необходимо е да се насърчава регионалната търговия, регионалният обмен, за да може да се осигури продоволствената сигурност в всички части на света. И нещо друго – жените също трябва да участват в а, е, земеделския труд. Необходимо е по-голямо равенство на половете. Трябва да се създават възможности за равностойно участие в селско-стопанския труд. Трябва да се улесни отпускането на заеми на селските стопани за да могат да произвеждат храна за самите себе си, своите семейства, а и да им остава за продан. Аз бих искал също да се включим в разговорите, които се водят в рамките на ФАО. И докато Европейския съюз провежда реформа в своята обща селско-стопанска политика още от началото на 90-те години на миналия век – комисията има много ясен мандат, даден от съвета по отношение на това, което може и не може да се допусне в, при преговорите в това отношение. Според мен, необходимо е преговорите от кръга Доха да приключат успешно. Защото в момента сме свидетели на една много сериозна и дълбока криза в целия свят. Неодавна бе отбелязано, че приключването на разговорите от кръга Доха може да, да стимулира световната економика, като а, добави над 150 милиарда американски долара това е огромна сума. Това е значи 165 евро за всяко семейство годишно. Това би било резултата от успешното приключване на кръга от преговорите в Доха. Ето, ето по тази причина преговорите трябва да приключат с успех. Сега накратко да кажа нещо за опростяването на административните и законови изисквания. Всички страни в съвета смятат, че това е приоритет на задача. След като чух вашите изказвания, виждам, че вие мислите същото. Като а, председател за сегашните 6 месеца на съвета по въпроса на селското стопанство, това ме кара да отдам още по-голямо значение на решаването на този проблем. Ако искаме да постигнем промяна в ежедневието на селско-стопанските производители, ние като политици трябва не само да проявим добра воля, но също така и решитност да взимаме трудни решения. Трябва да приемаме по-прости закони и да престанем да приемаме законодателни актове, които по-нататък увеличават административното бреме. Както казах, е, има направени са предложения за 39 важни е, е, пункта, по които да се опрости, опрости законодателството. Комисията направи своето предложение през ноември и а, смятам, че това трябва да остане приоритет за съвета. Колкото до бъдещето на общата селско-стопанска политика, мисля, че вече казах някои неща за него, но нека се спра по-конкретно на цените на млякото. Бъдещето на ОСП бе обсъждано по време на френското председателство, тази, те разискванията продължиха по време на чешкото председателство, продължават и сега. Ще се опитаме през октомври да видим на къде ще върви общата селско-стопанска политика, като обърнем специално внимание на развитието на селско-стопанските райони и новите предизвикателства във връзка с измененията в климата и енергетиката. Ще обърнем специално внимание и на кризата в млекопроизводството и млечната промишленост. По този начин ще допренесем към това, което беше започнато по време на френското и чешкото председателство и ще допренесем за доклада, който комисията ще оповести до година. Както вече казах, аз съм за обща селско-стопанска политика, обща селско-стопанска политика в бъдеще – Orimlig situation för Europas bönder om vi åternationaliserar. За да можем да гарантираме достатъчно сигурни условия за европейските фермери, които са изправени пред проблемите на глобализацията. повечето от страните в съвета са в полза на приемане на мерки, бюджетни мерки за помощ на европейското селско стопанство. Ние като председател, страна председател, ще се постараем въпроса да бъде огледан от всички страни, така че страните членки да работят по-ефективно заедно и представят една обединена позиция. Като швед ще защитавам европейското земеделие. Но бюджета, с който разполагаме, едва ли е достатъчен за мерките, които ще трябва да вземем, особено за е, преодоляване на кризата в е, млечният сектор. När vi får den kommissionsrapport som är upp... След като излезе докладът на комисията, който, както казах, е, се предвижда да бъде оповестен до година, а, ще имаме а, възможност да работим възоснова на този доклад. Но днес трябва да работим а, при условията, при днешните условия. Конкретни предложения ще бъдат а, внесени и обсъдени в съвета Примерно по отношение на възстановяването на средствата във връзка с износа и така нататък. Но трябва да кажа, че аз, аз не съм голям привърженик на тези, това възстановяване на средства, защото според мен по този начин селскостопанските производители от бедните страни получават възможност да произвеждат храна, И ние, ние, ние като с, с, с, с, с тази процедура фактически подкопаваме развитието на тяхната селско стопанство. Комисията предлага да се продължи срока на прилагане на интервенционният механизъм. Друга мярка, която комисията предлага, това е така наречената пряка помощ. Помощ, която трябва да се отпуска, ще се отпуска на фермерите след 6 октомври. комисията възнамерява да прикани органите, които отговарят за регулиране на конкуренцията в страните членки, да разгледат положението с цените на млякото и млечните продукти. Защото цената на млякото е намалява с приблизително 39%, докато цените на дребно са намалели само с 2%. И е, съответните органи в страните членки трябва да обърнат внимание на това положение. И да формулират необходимите мерки. Бяха повдигнати въпроси във връзка с квотите. И системата, квотната система. Обсъжда се въпроса как да премахнем квотите – Ще докладвам на Европейският съвет какво е, какво е положението. Радвам се, Какъв е, смисъл има от квотите, ако те не улесняват е, европейските производители? Мисля, че вече е ясно, е, че са необходими инспекции. Stöd som europeiska jordbrukare finns. Има различни нива на подпомагане на селските стопани в Европа. Настоящите нива са заложени в договори и споразумения, сключени между отделните държави членки и Европейския съюз. След 2013 година, това е моето лично мнение, тези помощи ще трябва да бъдат уеднаквени, съобразени едни с други, така че да има справедливост при разпределението на преките помощи. Не смятам, че трябва да имаме две системи за подпомагане в Европа при положение, че имаме един единствен Европейски съюз. Сега да преминем към въпроса за генно модифицираните организми. Това е сложен въпрос. Той предизвиква много дискусии в всички европейски институции, но също така и с нашите търговски партньори. Трябва да направим разграничение между култивирането на генномодифицирани семена и а, геномодифицирани организми, които вече са в храните, хранителните продукти. По отношение на култивирането, аз лично а, това не е в моя ресор. Всъщност министърът по околната среда е отговорен за това. Но въпросът за, ген, за геномодифицираните организми в храните е в моя ресор това, което бих могъл да направя, е да стъпя върху това, което направи френското председателство. Тогава се проведоха дискусии и се достигна до договореност за принципите, които са заложени в европейското законодателство. Принципите са част от една по-обща световна мрежа от принципи, но все още има проблеми, които да решим. Например, как точно да прилагаме законодателството, което вече е прието. Смятам, че е важно да знаем, че дори и а, научните оценки трябва да бъдат взимани предвид, когато се опитваме да достигнем до решение в тази сфера. Комисията ще вземе всичко предвид, всички аспекти. Те обещаха да предадат доклад на съвета. Този доклад ще бъде предоставен на съвета този месец, мисля в понеделник. Смятам, че ще проведем задълбочена дискусия, защото има а, много различни мнения в тази сфера. Смятам, че и комисията може да извлече някои изводи и да подготви а, проекто законодателен текст. Защото да, наистина ние трябва да решим проблема в крайна сметка. И най-накрая По отношение на по-специфични проблеми, като маслиновото масло, да, аз държа ситуацията под око. Чрез комисията Европейския съвет предоставя помощи на на частните компании, произвеждащи маслиново масло. И една друга, един друг кратък коментар върху пазара на зърнени продукти. Комисията може да използва интервенционни мерки, за да стабилизира пазара. Всъщност, комисията трябва да работи по този въпрос. Сега, за транспорта на транспортирането на животни. Очакваме доклад от комисията – Не знам кога ще бъде предаден този доклад. Смятам, че комисията трябва да отговори на този въпрос. Знам, че работят върху предложение. Не знам дали той ще стане готов по време на шведското председателство. Ако е подготвен, ние ще започнем да работим по това. Все още не сме получили доклада, така така че няма да можем да приключим с тази работа по време на шведското председателство. Сега по отношение на земите, на областите, в които има неблагоприятни природни условия, там няма много подкрепа за това предложение от страна на страните от съвета. Ако комисията е готова да преразгледа своето предложение, цялото председателство и аз лично ще направим всичко възможно да преразгледаме този аспект, като вземем предвид гледните точки на държавите членки. Но за момента този въпрос се оказва неразрешим. По отношение на Украина. По наше мнение, търговските взаимоотношения са важни. Аз съм от една държава, в която търговията е играе огромно значение. В моята държава стана а, така от бедна по-богата благодарение на търговските взаимоотношения. Търговията предоставя добри възможности за селското стопанство, но аз съм убеден, аз вярвам в европейското селско стопанство. Ние имаме високотехнологично производство, имаме земеделски стопани, които са добре обучени, разполагаме с продукти, които можем да продаваме на потребителите. Те са висококачествени. Ясно е, че трябва да вземем предвид всички фактори, защото имаме споразумение с Украина и трябва проблемите да бъдат решени. Ще процедираме по традиционния начин във връзка с търговските споразумения. Сега, що се отнася до защитата на животните, контрола върху защитата на животните, това са за мен изключително важни въпроси. Аз съм наясно, че това са важни въпроси за европейските граждани, за европейските потребители. Доста често парламентът смята, че въпроси са важни. Парламентът зае позиция при разглеждането на определено законодателство. По мое мнение, на министър в Швеция, високите стандарти, високите изисквания, които имаме в Европа, а, са нещо, от което Европа може да се гордее. Това придава голяма значимост на сектора на селското стопанство в Европейския съюз. И както съм казвал преди многократно, ще повторя и сега, че от здрави животни се получават по-добри продукти. От здрави свине. Здравите свине качват тегло по-добре и заради това се получават по-добри продукти. Сега, въпросът с бананите. Този въпрос наистина е много сложен. И тук трябва да се включат производители от Латинска Америка, както и производители от нашата общност. В режимът на внос в Европейския съюз е обсъждан многократно в рамките на, в рамката на преговорите с СТО. Дискутирани са редица въпроси. И режимът на внос изглежда несъвместим с принципите на СТО трябва веднъж за да винаги да решим този проблем. Не може да продължава вечно тази търговска война. Европейския съюз защитава своите търговски позиции, но също така трябва да уважаваме принципите, които самите ние сме изготвили. И така, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господа депутати. Това беше една изключително плодотворна среща и се надявам, че ние ще продължим да си сътрудничим с вашата комисия за бъдеще. Благодаря много. Благодаря, господин министър. Определено можем да кажем, че е, съвместното взимане на решение е много важно. Съветът и парламентът работят заедно много добре. Сега нека да си починем малко и след това ще продължим своята работа.